Скъпи господин вице-президент, ваши превъзходителства, скъпи приятели. За нас, за мен е голяма чест да приема господин Джозеф Байден, 47-я вице-президент на Съединените Американски щати. вице Байден беше ключова фигура в американския политически живот и много колеги от тази зала го познават от години. Той беше избран в Сената през 1972 година, като е бил най-младият сенатор в страната си тогава. Той е бил преизбиран 6 пъти, преди да стане вице-президент на Съединените Американски щати през ноември 2008 година. Бивш председател на Комисията по външни въпроси и Комисията по правосъдие. Той винаги е защищавал каузи, които не винаги са били много популярни той е, е водещ, когато става дума за мнение, а не е човек, който се води по мнението на другите. Затова вашето е, посещение днес е много важно за всички нас, от ключово значение. Още веднъж ви приветствам с добре дошъл. За... И ви благодаря за ползотворните дискусии, които имахме миналата седмица. В днешния глобализиран, многополярен свят партньорството между Съединените щати и Европа осигуряват глобалната стабилност на света. Посещението на вице-президента Байден в Европейския парламент и в Европа е един символ на това. Това е е, едно партньорство с равни партньори за, за намиране на реш, решения е, на много глобални проблеми. Ние не можем да намерим решения на климатичните промени и други проблеми, тероризма, е, свободата на свободния обмен без това сътрудничество. Колеги, преди 25 години президентът Роналд Рейган взе думата тук в този парла, парламент на 8 май. Това беше последния и единствен път, в който аме, американски президент е, говори пред демократично избрани депутати в Европа. Вашето е, присъствие днес е един символ за възобновяване на диалога между нашите две страни. Ние приехме един нов договор, който е много важен за Европейския съюз, който дава на Европейския парламент нова сила, нови правомощия и да защитава е, ценностите на Европейския съюз. Една година след избирането на президента Обама имаме много надежди отправени към вас. Господин вице-президент, както казах, за мен е голяма чест и голямо удоволствие да ви приемем тук в Европейския парламент днес. Имате думата. Mr. President, thank you for that welcome. It was delight to have you in Washington and at the White House. Е, господин председател, за мен беше удоволствие да ви посрещна в Белия дом и за мен е чест и привилегия да имам възможност да се обърна към е, такъв избирателен орган. Аз е, съм бил член на парламента, където има 430 члена, така че за мен е висока чест е, когато, аз изпомням, когато е, президента Рейган произнесе своята реч тук през 1995 година и аз искам да цитирам един ирландски поет, е, когато е, той е, една неделя, 96-та година, каза, че всичко се променя, изцяло се променя и всъщност изгрява една жестока красота. Какво се... Много неща се промениха от 95-та година до сега. Много неща се промениха и една жестока красота се роди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 вие, е, вероятно, знаете, дами и господа, че за мен не само удоволствие да бъда тук е, обратно в Брюксел за втори път е, като вице-президент, но вероятно знаете, че някои американски политици и журналисти в Вашингтон е, говориха за двойка от свободен свят. Но за мен в този велик град, е, който има 1300 години история, който е столица на Белгия, който е столица на Европа и, и на генералния е, щаб на НАТО, този е, град заслужава тази част. Е, така че преди повече от 36 години, като наш партньор, за мен е особена чест да се обърна към Европейския парламент. Президентът Обама и аз е, бяхме първите управляващи от последните 50 години в Европейския парламент, които влязоха в Европейския парламент от законодателен орган, но всички и ние и двамата се взехме с изпълнителната власт властта е, с е, дълбоко уважение към работата, която вие вършите тук е, по най-добрия начин в полза на европейската демокрация. Заедно с моите бивши колеги от Американския конгрес представлявате повече от 800 милиона човека. Две, два парламента, които са избрани от народа за повече от една осма от населението на света. Това е нещо огромно и днес по силата на Лисабонския договор вие имате по-големи пълномощи и по-голяма отговорност, е, която е свързана е, с е, засилването на интеграция в Европейския съюз. Трябват вие и ние са ни необходими по-силни съюзници, за да можем да се справим с проблемите на 21 век. Много от тях всъщност са същите, но толкова много са различни в сравнение с проблемите на миналия век. И заради това, колкото мога по-ясно ще кажа, кажа, е, че администрацията на Обама няма абсолютно никакво съмнение за необходимостта от е, силна подкрепа от един жизнен Европейски съюз. За нас е абсолютно важно да работим е, прозрачно по дългосрочната ни сигурност. За това нямаме никакви съмнения и аз искам да... Аз съм ръководил комисия на Сената в Европа в Американския конгрес и съм имал възможност да се срещам с много европейски парламентаристи, някои от които в момента присъстват в залата и заради това аз високо оценявам, че през толкова много години е, ние е, последователно е, изгра, е, изграждахме стъпки е, като за създаването на парламент, е, който е, е избран по силата на всеобщо избирателно право е, в Европейския съюз съюз. Чрез е, диалога е, между двата законодателни органа връзката с Американския конгрес ще бъде по-силна. И посещението е, в Американския конгрес миналата седмица засилва тези връзки. Преди 65 години на по-малко 200 км на юг от тук нацистските лидери подписаха безусловна капитулация и по този начин сложиха край на Втората световна война в Европа. Съвсем наскоро в в Таймс е, Сквер и Пикадири Съркъс ще имат е, е, тържества за победата на съюзниците. И тук в Брюксел църквите също ще подчертаят връзката между Белгия, Великобритания и Съединените щати. На 8 май 1945 година Европа беше създадена и в този момент е, една е, мирна и обединена Европа, Европейски парламент, е, може би щеше да бъде разглеждан като някаква мечта, но въпреки това, благодарение на волята на нашите граждани и на държавите, благодарение на Робър Шуман, Жан Моне, Поларис Парк, благодарение на отците, е, и даже президента Линтън Джонсън даде медал за свобода на един от отците на Европа. Благодарение на вашата, на, на вашата труд има един единствен акт за толкова нации е, за създаване на е, общество за стоманата и е, въглищата. Създаде се една общност, която тръгна към свобода и към свободно предприемачество и е, Европа не се превърна толкова в място, колкото в идея. И аз искам да кажа, че президентът Обама и аз вярваме в тази идея и че тя ще приключи в по-добър свят и по-добра Европа. И това вече почти се постига. Всички държави членки в Европейския съюз се възползват от всички търговски споразумения. Борбата срещу климата има един глас. Европа е културна и политическа ценност и всички тези ценности се споделят от нашата моята страна. Европа е една цялост, Европа е свободна и Европа е в мир. Както каза президента Обама в Прага преди година, Силна Европа е силен партньор за Съединените щати, а ние имаме нужда от силен партньор. Затова ще направим всичко, което можем, за да ви под, да, да, да подкрепим, защото през последните 65 години стана ясно, че когато американците и европейците имат еднакви цели, върват в една посока, няма, те постигат успех. Марш, плана Маршал беше такъв пример и по, по този начин ние създадахме и най големият военен и политически алианс НАТО и в продължение на десетки години ние създадахме най-добрите търговски връзки в историята, като покриваме 40% от обмена в целия свят, включително и технологическите иновации. Заедно ние даваме е, надежда и е, помагаме на, на тези, които страдат в Конго, в Хаити, на Западните Балкани в миналото. Някои обаче са скептични въпреки всичко това и продължават да се, да, да се питат какво е отношението на Съединените щати към Обединена Европа. Моят отговор е следният. Ние сме обединени, ние сме единни, защото сподел, споделяме е, еднакви ценности, еднакви истории. Включително и самия аз. Отношенията между моята страна и Европа днес са толкова значими, толкова важни, както винаги са били. Този век пред, пред, пред, ни изправя пред нови предизвикателства. И както и в 20 век, както и в 20 век, ние ще продължим напред. Разбира се, че ще има разногласия, но ние ще вървим заедно напред. Климатичните промени са една от най-големите заплахи, пред които сме изправени големите економики, големите страни трябва да дадат своя принос за глобални решения. Верно, в, в Копенхаген се направи една крачка напред, сега ние трябва да вървиме напред към намаляване на емисиите и трябва да помагаме същевременно на най-уязвимите нации от е, Атлантика до е, Тихия океан. В Афганистан и Пакистан ние трябва трябва да работиме заедно и да се бориме заедно, за да се пребориме с мрежите на Алкайда, да създадеме полицейски сили, които да могат да защитат своя собствен народ, но не да не представляват заплаха за съседите. Съединените щати и Европейския съюз от отделят финансови ресурси, изпращат човешки ресурси в за поддържане на, те, на тези мисии. Ние, и, ние сме ние сме задължени да, обясним да обясниме на нашите съграждани, че тези мисии са необходими за колективната сигурност и стабилност. И аз като политик от 30 години знам, че това никак не е лесно. И мога да ви кажа, че тази политика съвсем не е популярна в моята страна, както не е популярна и в много от вашите страни. Но Съединените щати и Европа трябва да бъдат винаги едни до други, за да е, предпазят света от ядрената заплаха. Заедно, заедно, заедно е, ние трябва да продължиме е, твърдия диалог с ръководителите на Иран. Дами и господа, въпреки скептиците, както каза президента Обама, ние ще протегнем ръка към всеки от онези, който отвори юмрука. И президента Обама ще води диалог с Иран на базата на взаимно, на взаимно уважение. И ние се, сме готови да, да им помогнем. Но светът днеска видя, че и, и, иранск, иранските власти продължават да предприемат действия, които са заплаха за стабилността на света. И иранската ядрена програма е в разрез с, с техните международни задъл... поети задължения и по този начин не е ли иронично, че е падна железната завеса, е, че заплахата е, и недоверието между големи, големите сили е, спадна, а също, също, също времено има заплахи в други край, краища на света за нас, за нашите деца. Иранските власти също така подкрепят и терористични е, организации е, Ал-Кайда и, и продължават да преследват онези свои съграждани, които правят мирни им демонстрации на улиците в името на мира и е, честни избори. Иран трябва да избере да, да бъде на страната на международния ред и ни се надяваме, че това ще стане или да бъде изправен пред по-нататъчните последици от изолация. Ние обаче трябва да осигуриме сигурността на нашите съюзници за това. А, ние раз, разполагаме съоръжения, за да защитим този континент, вашия континент. Дами и господа, ние работиме заедно в рамките на, на НАТО, за да се бориме срещу бъдещи заплахи. И продължаваме. Миналата година Съединените щати и Америка действаха за ръка за ръка, когато трябваше да се преборят с последиците от финансовата криза, за да предотвратиме един пълен срив на световната економика. Днес Е, имаме економическа криза в е, Гърция и е, Европа подпомага Гърция. Ние ние подкрепяме вашите е, усилия, усилията на Международния валутен фонд. Това са само примери, които, пока, които доказват, че, че вие сте нашия най-голем съюзник, освен че сте нашия най- е, голям търговски партньор. 20... Дами, дами, господа, е, нека в е, тази институция, другите институции, международни институции са голям успех, но ние трябва да се справим с предизвикателствата на новия век. Светът се промени. Светът, светът се, про, се, се промени е, понякога е, странно и страшно. Една е, страшна красота се роди. Но понякога екстремистите са най-голямата заплаха за този век, особено когато те успяват да се докопат до страшни оръжия. Но нито една нация, нито една страна, колкото и силна да е тя, колкото и власт да има, не може да се справи с тази заплаха сама. Можем да, бъд, да постигнем успех само ако работиме заедно, ако каузата ни е обща. И Лисабонския договор ви дава много пълномощия, много права и Европ... И вие, и ние искаме да защитиме основните права, на които се оповават нашите общества. Ние можем и трябва да защитиме нашите граждани, като същевременно защитаваме нашата свобода и стабилност. Ние трябва да търсим един по-съвършен съюз. И ние не можем да, продъл... ние не можем да продължиме на основа на недоверие. Ние, ние настояхме Гуантана му да бъде закрита, защото тя се превърна в символ на несправедливост и е, как не трябва да се борим с тероризма. И заради това ние оценяваме подкрепата, е, която е, трябваше, е, която получихме от много от вас в нашите усилия. Е, ние правим всичко това, защото подобно на вас, президентът Обама и аз се, не искаме да има фалшив избор между е, сигурност и идеали. Ние вярваме, е, че прилагайки нашите принципи, ние ставаме по-силни и ако правим компромиси, по този начин усилията ни се подромват. Борбата ни е срещу екстремизма, но каква е целта? Целта е да се промени, да, да променим как ние самите се държим. 8 дена след нападението на 11 септември, аз казах на стотици студенти в моята страна, че те не могат да позволят трагедията да се повтори, защото точно това искат е, терористите. Аз казах, че Америка е, не може да е, се бори сама в тази битка. И е, това не се отнася само е, за това, което казах на времето. Е, това се оказа вярно и сега, и е вярно и днес. Аз е, няма нужда да ви говоря е, за това колко е, се е, гордее е, Европа с това, че защитава своите граждани от намеса на държавата. Е, Европа спазва наследеното наследство на техните народи. Е, ние сме ги е, вписали в нашата собствена конституция и задължението на Америка за защита на личния живот е много дълбоко. Това е дълбок ангажимент, точно толкова колкото е и вашия. Нашите конституции защитават е, е, личностите срещу намесата на държавата. Това е един от нашите най-известни юристи, Ланс Доут, каза правото да те оставят на мира. Е, и Върховния съд на Съединените щати заяви категорично, че личният живот е защитен от Конституцията и е основно право. И е, нека Европейския съюз и, и Върховния съд е, е, отново повторят, че това е въпрос на лично достоинство, на лично ниво. Лично аз 36 години съм отстоявал правото на човека да има личен живот. Е, в Сената на Съединените щати всяка година се е, организира среща на тези, които най-категорично стояват гражданските свободи и всяка година аз и президент е, Обама присъстваме и всъщност причината е не толкова свързана с мен самия, а с ангажимента на нашата администрация да спазва индивидуалните права. И сега, ако трябва да променим правим, е, това ще бъде лъжа. Е, той ще е, изневеря на всичко, което съм отстоявал в своята страна през последните 37 години. И е, в правната комисия на Сената, където е, ние е, назначаваме съдиите, аз е, винаги е, искам това да бъдат защитници на гражданската свобода и най-важното е, е един съдя да може да защитава именно тези ценности, за да бъде назначен или не. Президентът Обама и аз смятаме, че най-тъжественото ни задължение е да защитаваме нашите граждани, е, да защитаваме правата, които те притежават. Президентът Обама каза, че нашата държава трябва да бъде е, сигурна е, това е първото, за което мисли сутрин, когато става и последното, за което мисли, когато отива да си легне. И се надявам, е, че всички лидери по света е, също мислят така. Е, така че нищо по-малко от личния живот, физическата сигурност е много важна област. Физическата неприкосновенност е област, в която също можем да работим. И защитниците в правителството, които искат държавата да не се намерят намесва в личния живот на хората, не трябва в никакъв случай никой да, бъ... да не бъде осъден без да е имало дело срещу него. Дори и днес, че днес нашите е, е, врагове използват всякакви средства, за да унищожат е, държавата, като например атентатите в Нью Йорк, в Мадрид и в Лондон и навсякъде по света, ние трябва да използваме всички законни средства, които са на нашето разположение, технологията за разузнаване, както и военната технология, но винаги трябва да спазваме нашите нашите закони и нашите принципи и ценности. Е, за това аз искам да поздравя смелите мъже и жени, които е, са на служба зад граница. Е, тези, е, е, които правят разследвания и е, само преди седмици нашата е, гранична охрана можа да използва лични данни, за да може да е, защити Таймс Square и да запази една свободна страна. Така че е много важно ние да запазим капацитета, с който разполагаме, за да предпазим подобни атаки. И ние трябва да се борим против подобни атентати, както и Европа трябва да го прави. Е, трябва да има е, връзки, за да се е, борим срещу терористите и техните заговори, за да можем да спасяваме човешки животи ние е, трябва, е, всички лични данни трябва да се използват само за борба срещу тероризма. Аз обаче не ви опреквам за това, че задавате въпроси. Аз разбирам вашата загриженост. За, от, като последица от работата ни съвместно, ние ще се справим с тези въпроси и аз съм сигурен, че можем да успеем, е, че вие ще използвате тези средства и ще гарантирате личния живот на хората. Много е важно да направим това, много е важно да го направим колкото може по-бързо. Е, като бивш сенатор на Съединените щати, аз знам колко е трудно да направиш трудния избор между глобалните предизвикателства и да останеш верен на местни ценности. Е, всички, всеки един от вас, е, винаги когато гласувате, трябва да правите точно този избор. Е, но докато няма споразумение по издирването на начините за финансиране на терориста, терористичните атаки няма да могат да бъдат предотвратени. И като политици ние носим отговорността за живота на 800-те милиона наши избиратели. Преди ние не постигнахме споразумение, може би отново няма да постигнем съгласие, но все пак съм сигурен, че Съединените щати и Европа ще се справят с предизвикателствата на 21 век, както и с тези на 20 век, ако си говорим и се слушаме, ако сме почтени един към друг. Дами и господа, е, е, мъжеството, както каза Черчил, е, значи да застанеш прав и да кажеш. Мъжеството е също така да седнеш и да слушаш. Е, и днес след обед аз казах каквото имам да казвам. Искам да ви уведомя, че аз, моето правителство и моя президент, когато се върнем към работата си да слушаме, да слушаме нашите съюзници, дами и господа, е, е, няма никакво съмнение, че Европейския съюз е първото място, което посещавам като вице-президент. Съвсем не е случайно, че ние ще се виждаме в последствие. На Съединените щати е необходима Европа. И аз е, е, с цялото си уважение предполагам, че и на Европа са необходими Съединените щати. Повече от когато и да било, ние се нуждаем един от друг. И е, тази седмица има годишнина и за мен това е чудесна възможност за да потвърдя отново е, е, че е, ние ще правим това, което години, преди много години нашите народи са направили. Ние ще продължим да търсим партньори. Европейците и американците търсят един друг, преди да погледнат за който и да било друг. И заради това за нас е чест и сме благодарни за това, че сме край вас в тази битка и за това искам да ви кажа е, категорично, че президента Обама и Джо Барайд е, твърдо подкрепят обединена, свободна и открита Европа. Ние категорично подкрепяме е, всичко, за което вие сте се създали. Ние ви пожелаваме успех. Нека Господ да ви пази, нека Господ да пази войските ви. Благодаря ви много. Uh, Благодаря ви много, господин вице-президент. Това е стабилна основа за бъдещо сътрудничество, за нашите бъдещи разговори. Да се изслушваме и да разговаряме. Това е много важно. Благодаря ви, че още веднъж повторихте тези най-важни думи, които вече бехте казали миналата седмица. Европа има нужда от е, е, Съединените щати. Спомняме си Първата световна война, Втората световна война. Ние се борихме един до друг, рамо до рамо за демокрацията и свободата. Вие ни помагахте тогава и днес. Вие казахте, е, Съединените щати имат нужда от Европа. Това е една отлична основа за нашето партньорство и нашето сътрудничество. Благодаря ви още веднъж, господин замес вице-президент.